Si vous voulez prendre place, s'il vous plaît. Моля, заемете места. Желая на всички вас е, хубава нова година, успешна и, нека да кажем, по-добра година от миналата година. Трябва да извиня нашия председател, господин Свобода не може да присъства днес на нашето заседание. Така че аз поемам неговите функции и трябва да ви съобщя кои са смените в дневния ред. Точка 25 ще бъде изтеглена напред след точка 9. Точка 24 идва след точка 16 а точки 5, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 са отложени. И така, ако няма коментари по тези съобщения, можем да приемем, че е, измененият дневен ред е прият. Надявам се, че сте взели електронните си карти за гласуване, тъй като е, ни предстои гласуване. И протоколите на заседанията от 7-8 ноември, 28 и 29 ноември 2016 година са ви разпратени. Ако до края на заседанието не постъпят някакви е, предложения за изменение на протоколите, ще ги смятаме за прияти. И така преминаваме към точка четвърта. Е, авторското право в цифровия един пазар. Госпожа Комодини е нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Желая на всички хубава нова година. Подготовката на а, а, директивата а, а, върви в много съкратени срокове. Ние вече се срещнахме а, с а, докладчиците в Сянка. А, е, проведохме изслушване и успяхме и да обсъдим някои от предложенията на комисията. Не бих искала да отнемам твърде много време с е, тази точка, за която отговарям и с моите виждания. Предпочитам да чуя мненията на а, е, докладчиците в сянка и на останалите колеги. Мога да ви информирам за сроковете, които са определени от секретарията. Те вече са и е, уточнени е, след публикуването на проекто предложението. Е, комисията ИМКО също е, ще изготви становище. Е, има и комисия, която желае допълнително да се включи, това е ИТРЕ, с становище, тъй като част от е, е, темите, които са засегнати в е, директивата, засягат и ресора на тази комисия. Това е мнението на колегите, така че Става дума за досие, което е свързано с авторското право и процедурата и правилата в този случай е, съвсем ясно е, е, показват, че всъщност ние, нашата комисия по правните въпроси е отговорна за това досие. В така, исканията на други комисии е, във връзка с това досие създават известни тревоги и е, е, проблеми, е, би трябвало е, да имаме предвид какви са правилата. Не би трябвало в никакъв случай да се позволява едно такава прехвърляне на компетенции между парламентарните комисии, тъй като Междувременно вече сме провели консултации с заинтересовани страни. Становището на моята политическа група вече е публикувано. Нямам нищо против становища на, е, от страна на други комисии, но е, авторското право е, е изключително право на Комисията по правни въпроси и същевременно едно, един спор за компетенции между парламентарните комисии просто създава нестабилност и усещането за несигурност и сред заинтересованите страни независимо от административните е, аспекти на един такъв спор. Аз призовах за повече дискусия, не само с заинтересована страна, заинтересованите страни, но и с колегите в парламента. Става дума най-вече за член 11, член 13, платформите, взаимоотношенията в тази сфера, как точно са регламентирани въпросите, в случаите, в които става дума за генерирано съдържание, което може да включва и аспекти на авторското право. И така, приключвам с моите уводни бележки и очаквам с интерес вашите коментари. Благодаря, Каша. Разбирам много добре твоята тревога във връзка с така, взаимоотношенията с другите парламентарни комисии. Те не винаги са много лесни. Давам думата първо на Лидия, след това Джули и после Мери. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря най-сърдечно на а, нашия докладчик за вчерашното изслушване, което бе много интересно. Имахме възможност да се консултираме и да чуем различни мнения. говорихме по някои от спорните теми. има и противоречиви становища. Говорихме и за а, е, така, ценностите и а, е, вакуума на ценности в някои случаи, както и за редица аспекти на съдържанието. А, е, истината е, че ние живеем в свят, в който все повече хора а, се възползват е, от е, различни е, продукти в сферата на културата, четат, слушат, има различни платформи, за които вече сме говорили многократно и благодарение на платформите в интернет хората получават много, много информация и то пряка информация от източника. Достъпът до подобни услуги предлага възможност на крайните потребители да получават много информация. Така че по отношение на правата на авторските права на издателства или издатели, е, би трябвало в крайна сметка да няма проблеми защото издателствата, които публикуват в крайна сметка произведението, уреждат взаимоотношенията си по отношение на авторските права с авторите. По отношение на член 11, ние вече разполагаме с подобни разпоредби и не би трябвало да осложняваме ненужно нещата, като въвеждаме и допълнителни права. Освен това става дума и за права, които биха могли да имат и да влязат, така да се каже, с стара дата в действие. т.е. този ретроактивен елемент ми се струва, че осложнява нещата и ги прави по-неясни. И сега по член 15, когато говорим за така, value gap, трябва да оточним каква точно е позицията на носителите на права. Добре е, че имаме много по-ясни правила в този случай и увеличаваме прозрачността. От друга страна, се страхувам, че не е съвсем ясно как точно ще става реализацията на тези права на практика. Намерението е хубаво, но ми се струва, че ще бъде трудно изпълнимо на практика. Така че нещата не са добре изяснени и ще създават проблеми на практика. А сега няколко думи и по член 5, изключенията. Ще кажа и тук следното. Аз съм за това изключенията и ограниченията, които би трябвало да се хармонизират на европейско равнище, действително да бъдат хармонизирани – спогодбата от Маракеш е, е, трябва колкото е възможно по-бързо да започне да се прилага и е, по този начин да осъществим целите, които са заложени в текста на спогодбата. Не би трябвало да създаваме допълнителни бариери за авторите, за на художествени произведения и е, е на научните работници. Страхувам се, че е, е, понякога от текста могат да проистекат е, бариери, които на практика ще осложнят нещата. Освен това, е, всяка държава член разполага със собствени е, така, правила по отношение на тези разпоредби е, и е, това съдържание и е, не би трябвало да осложняваме прекалено много нещата. И така, благодаря. Това бе от моя страна. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за прозрачния подход, както и за широките консултации а, и за обмена на становища, който вече беше осъществен. Това помага много за работата по тази комплексна тема. Оставам силно ангажирана с приключването, успешното завършване по време на този мандат на законодателния процес. Разбира се, ще е добре да имаме подробна дискусия по членовете, които са включени тук. Предложението вече предизвика доста противоречиви становища. Докладчикът засегна най-противоречивите 11 и 13 член и ще има нужда от допълнителни дискусии. Разбира се, ще има нужда и от други дискусии по други елементи, които не са дискутирани все още, но трябва да бъдат разгледани подробно. Първоначалната цел за реформата за авторските права има за цел опростяване на режима, както и хармонизиране на правилата. Не смятам, че ще го постигнем с това предложение, поне на този етап, и съм съгласна с колегите от социалисти и демократите, които твърдят, че а, трябва да постигнем а, някакво, някакво, а, някакъв компромис, най-вече по елементарните неща, които иска обществото, като свободата, така наречената Freedom, freedom of Panorama – и също, що се отнася до а, членове 11 и 13, в член 13, както и съответните съображения, има доста проблеми и а, несъответствия с съществуващото законодателство, защото там ще има директна отговорност, т.е. да се а, нарушенията на авторските права директно да бъдат прехвърляни върху доставчиците на услугата. А, смятам, че това нарушава принципа на директивата за електронна търговия, която казва, че а, от много години а, електронната търговия всъщност е, е успех за търговията въобще в Европа. А, също, когато говорим за член 13, трябва да помислим за конфликта на законодателства. Това вече беше споменато от някои политически групи в оценката. Има нужда от допълнително разглеждане, има нужда също така и от разглеждането на основните права. Нека да не забравяме също, че а, а, може би не, все още въобще не съществува технология, която да засича всички нарушения на а, авторски права. Много е сложно да решим проблема с авторските права, особено когато не разполагаме с нужната технология. В член 11 за преспубликациите мога само да споделя казаното от колегите от социалистите и демократите и мога да кажа, че това право не е подкрепено от цялата индустрия. Има големи разногласия и голям дебат и от перспектива а, свободното, на свободното разпространение на новините, пак трябва да има един, а, а, една предпазна клауза, свързана с достоверността на новините. И когато говорим за тези права, а, дори най-краткият текст, една дума дори, може да бъде покрита от така нареченото а, съседско право при а, пресата. Трябва да помислим кога имаме нарушение. Много често а, едно в едно заглавие може да има връзка с дадена статия. Това, дори само публик... прехвърлянето, копирането на линка може да се окаже нарушение на права. и някоя допълнителна информация може да всъщност да се окаже пак в правата и съответно да има нужда от лиценз. Тези права а, са различни. Има случаи, когато имаме работа, когато имаме защита за а, от, а, на авторските права, но има примерно ясна разлика между примерно авторско право върху една песен и върху записа на песен. Това може да предизвика, разбира се, много проблеми. Така че съгласна съм с казаното от социалистите и демократите по че членове 11 и 13 трябва да бъдат заличени и трябва да включим предложение за подкрепа на хармонизацията на цифровия пазар. Другите членове са доста по-обещаващи, но а, така или иначе ще продължим да работим по темата. Ще се радвам да направим подробно разглеждане на всички тези разпоредби. Очаквам с нетърпение тази дискусия и а, наистина се надявам да имаме добро сътрудничество с докладите. Госпожа Хонибал. Благодаря. Приветствам възможността да дискутираме тези, а, този важен въпрос. Благодаря на госпожа Комодини за свършената работа. А, наистина има елементи, които трябва да разясним. В момента сме в много ранен етап на дебата, така че се радвам да видя такава отвореност, такава прозрачност. Така или иначе ще има много различни възгледи по темата, която разискваме. От моя гледна точка, смятам, че едно на което, от нещата, на които трябва да гарантираме всъщност тук с тази директива е, че създателите, хората на изкуствата, ще бъдат покрити от тази директива и че ще получат нужното възнаграждение. Това, са, е, това е един от ключовите елементи в тази директива и за това трябва да говорим. Много, много от нас тук знаят за какво става въпрос, за стоеността на тяхната работа. И смятам, че имаме е една детална информация, свързана с интернет. Трябва да следим не само за аналогови или писмени публикации, но също и за интернет публикациите. Именно за това водим толкова разговори, за това има и толкова различни становища, защото интернет, публикациите все още са нещо съвсем ново и, и все още не знаем как точно да се справим с интернет, особено когато става въпрос за авторски права. И едно от предложенията тук е за нови а, права за публикуване, най-вече, за да се стимулира а, инвестицията при тази дейност. И също да се а, представи, да се създаде една нова, по-диверсифицирана форма на журнализъм. А, трябва да се съсредоточим върху тази тема, както и върху цялата тема за заплащането на авторските права и последиците и върху креативната индустрия. Защо хората вършат, публикуват тези статии по интернет, ако няма да има заплащане за тяхната работа? Мисля, че това също е важно, фундаментално за цялата директива и подчертава отново това, което казахме и начина по който ние възприемаме нещата. И трябва да помислим и за другите елементи. Говорихме за линковете, за връзките в, към интернет. А, в Обединеното кралство има едно специфично право, авторско право а, в това отношение. Но и тук трябва да въведем нещо подобно. И също относно платформите. Google и други големи платформи, те са много добри. Те наистина подпомагат ежедневието ни много. Но смятам, че имаме нужда от специфични правила за управление на дейността им, защото този, тази пръзнота, която се получава, идва от факта, че платформите си оперират както те а, си преценяват. А, това е много важен въпрос. И а, трябва да сме наясно, че има задължение за платформите да а, заплащат достойно тези, които създават креативното съдържание. Тоест, по този начин трябва да има полза и печалба за всички граждани на Европейския съюз трябва да помислим за креативността във всичките й форми, за качеството. Хубаво е да имаме генерирано съдържание. Добре, това е една част от привилегиите, от ползите от интернета, именно, че се създава съдържание под най-различни форми. Но трябва да помислим също дали има и качество на това съдържание, как да го гарантираме. Това е големият въпрос, който трябва да включим тук. Благодаря. Благодаря. 9.38. Не искам да скъсявам дискусията, но все пак а, да не забравяме, че имаме ограничения във времето. Има три още желащи да се вземат думата. След това е комисията, както и докладчика Комодини. И сега давам думата на госпожа Игрип. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, тъй като сме ограничени във времето, просто искам да се спра на казаното от колегата Хонибол, а именно основните права. не се не трябва да се отклоняваме от тях, особено когато става въпрос за тази реформа на авторските права, която се налага от изключителното бързо, изключително бързото развитие на технологиите, които пък променят навиците на нашите граждани към, спрямо културата, потреблението на култура. Идеята е да не се а, разклаща една система, която а, подкрепя на този етап а, и финансира създаването на, на креативно съдържание и а, система, креативна система, която винаги се базира на социалната страна, до правилното заплащане на работата и а, до, признаването на постигнатото. И в това отношение казаното от комисията върви в правилната посока. И разбира се, след като подкрепям тук започнатото от докладчика Терес Комодини, искам да се спра на член 13 въпросът за а, веригата на ценностите, трансфера на ценностите. Там се казва, че те трябва да са част от разгледания проблем, но все пак трябва поне да запазим и дори подсилим разпоредбите на член 13. Не просто да го заличим или пък да а, намалим а, значимостта на основните проблеми в него. Това е приоритет. А, приоритет за ново равновесие при заплащането в веригата на създаването на един продукт, културен продукт. Големите потребители, големите интернет платформи разтърсиха, така да се каже, цялата симбиоза, цялата система, която съществуваше и създават доста различни крайни позиции. Но още веднъж не можем да пренебрегнем уязвимостта на тези разпоредби. Трябва да ги подсилим, трябва да ги подобрим в тази цифрова епоха, а не просто да ги изоставим. И също трябва да обърнем внимание на законните интереси и искания на създателите. Госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да пожелая в началото честита нова година на всички. Искам и да благодаря на докладчика за открития процес на дискусия и организацията на изслушванията до този момент по тази тема. Според мен е добре, че в комисията отделяме време на това толкова важно досие. Аз бих искала да направя три коментара. Първо, смятам, че комисията е представила много добро предложение, на базата на което може да се действа по такава екосистема, която описа госпожа Легрип. Аз мисля, че предложението в много области може да бъде подкрепено, като със сигурност ще бъде необходимо да се внесат някои пояснения какво е желанието, каква е целта на предложението, какво не е желателно. Аз мисля обаче, че като цяло предложението на комисия е добро. Искам сега да се спра на някои отделни точки. Първо член 11, по който някои колеги смятат, че трябва да се заличи. Аз мисля, че е правилно на издателите в цифровата ера сфера да се дадат по-добри позиции при преговорите, така че аз подкрепям това предложение и не споделя мнението на онези, които казват, че многообразие на мненията в цифровата ера съществува тогава, когато всеки може да публикува всичко, което желае. Аз мисля, че са ни необходими издатели, които следват определена структура, които се стремят към сортиране и оценка на съдържанията, така че според мен те трябва да имат някакво творческо постижение. И в дигиталната ера трябва да си помислим как трябва да гарантираме отговорността. Член 13, Value Gap, аз мисля, че Подходът на комисията е много добър, смятам обаче, че тук са необходими пояснения и тук вече се радвам на следваща дискусия с колегите. Открита съм за всякакви предложения. Много важно за мен е да се разгледат предложенията на комисията по членове 14 до 16. Става дума за договорите с а, авторите и практикуващите творци на изкуството. Това е тема, която наистина ни занимава от много време. Става дума за а, добри възнаграждения в случая за творците и още нещо от общ характер. Искам да припомня, че през декември тази година, по време на пленарната сесия, разгледахме доклад за креативните съдържания, приехме го с голямо мнозинство и в този доклад подчертахме, че Европейския съюз всъщност подкрепя държавите членки за креативните съдържания и тъй като има промяна в веригите за създаване на стойност, смятам, че трябва да се гарантира лоялно, честно разпределение на стоеността, която се генерира по интернет. Смятам, че това трябва да се дискутира много интензивно. Още веднъж казвам, че подхода на комисията е добър и последно, госпожо председател, на тема, която се дискутира много често тук и играе важна роля в дебата. Имам конкретен въпрос към представителя на комисията. Темата е, е линкове, хиперлинкове, снипец. Винаги се твърди, че тук е, има ограничения, текстови е, линкове и така нататък. Всичко, което се твърди вчера от изслушването, проведено в нашата политическа група, беше господин Монта от комисията. И всъщност това се обсъждаше там и искам днес да се изясни от предложението на комисията. Всъщност няма да се стигне до промени в тази сфера. След приемането на предложението на комисията, свързването с линкове ще бъде същото както сега. И всъщност това е, което желая да чуя от комисията, още веднъж да се спра на тази тема. Очаквам с интерес следващата дискусия. Господин Кавада. Благодаря, госпожо председател, за тази директива по авторското право. Наистина комисията представя текст, който е интересен, но от друга страна колегата Комодини ни представя доклад, който наистина свидетелства за много добра работа, защото става дума за актуализиране на въпроса за авторското право функциите е, на технологията, на цифровата технология. Аз искам да направя няколко бързи забележки. Първо, е, става дума за предложението на тази директива. Пър, добрата новина е, а, е, създаването на сродни права за, авто, за издателите. Това е добър напредък. Аз мисля, че в цифровата ера трябва да се а, изяснят някои въпроси, да се А, посочи отново, че е, свободният достъп е, не означава, че е, няма да се спазват конкретните права на лицата. Аз искам да насоча вниманието към възнагражденията на авторите. Например, малките издатели допринасят много за културното многообразие и всъщност те разпространяват оригинални текстове, такива, като, които големите системи не искат да разпространяват, защото не очакват успех от това. Друго, което е важно, разпоредбата на член 13 Value Gap е, ние говорихме вече за този член. Наистина това е една от е, най-чувствителните точки в е, културния сектор. Практиката на някои онлайн платформи, която генерира профили, които разпространяват съдържание защитени от авторското право, ми се струва, че трябва да се трансферира, така че да се вземат предвид ценностите и е, също така и съдържанията. Ние не можем да приемем този начин на функциониране. Е, всеки продукт има е, стойност и е, това трябва да се взема предвид. Е, е, освен това, комисията предлага платформа да има е, софтуер, който разпознава съдържанието, е, когато става дума за нарушение на авторското право. Това се използва от YouTube и то не е лошо. Е, мисля, че тук вървим в правилна посока, е, обаче на мен ми се струва, че не е съвсем легитимно е, действащите в културната сфера да имат право да е, се запознаят с продуктите, генерирани от тази платформа когато става дума за ползването на техните произведения. Изглежда, че е много положително всичко това, но в крайна сметка моето предложение е, дава възможност за допълнителни преговори, като се имат предвид интернет гигантите, обаче това не урежда въпроса за отговорността за онлайн платформите, на което аз държа много и това е въпрос, който трябва да разгледаме много подробно. трябва в даден момент да разгледаме въпроса за отговорността на платформите, е, които е, и това не, за платформите и тази е, отговорност всъщност трябва ясно да се очертае. Също така е, текстове е, дейта, е, свързани с дейта майнинг, е, т.е. извличане на информация от текстове и данни. Тук е, е, става дума за е, проучвания, които са от академичен характер, цифровизирани и тук вече трябва да имаме законова позиция, която да м, упростява нашата работа. Накрая искам да кажа, че съм абсолютно съгласен с това, че тази разпоредба подпомага европейските изследователи да водят е, изследвания в нова посока, но според мен е, това е, трябва много ясно да се ограничи, защото едно изключение може да даде възможност на изследователите да извличат информация от текстове и данни. Според мен трябва рамката на този текст, свързан с изключението, трябва да бъде много добре ограничен, т.е. изключението да се отграничи много ясно. Е, също така, е, търсачките е, трябва да се разгледат. Аз смятам, че авторското право в цифровата ера трябва да се защитава от модерни технологии. Благодаря. Благодаря, господин Кавада. Сега бих е, искала комисията да се изкаже, ако е възможно по-кратко. Моля. Uh, благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Нека първо да благодаря на госпожа Комодини за организираното изслушване вчера. Много, много интересно изслушване. Както беше казано, все още сме на ранен етап на дискусията, но трябва да запазим този напрегнат ритъм, за да можем да се справим с темата в този парламентарен мандат. Както знаете, това не е единствената тема, която имаме на масата пред нас. Ще се опитаме също така да приключим темата и за приносимостта. И както господин Кавада а, го знае, също искаме да напреднем по темата с Маракеш, а, пред, а, споразумението в Маракеш и ще трябва да а, дискутираме регулацията за а, а, цифровото излъчване, онлайн излъчването и Искам да напомня няколко основни неща. Имаше леко загатване за тях в някои от изказванията. Трябва да сме много внимателни, да получим правилният баланс в това, което имаме е, тук. И е, също трябва да гарантираме, че всички цели, всички наши цели ще бъдат а, спазени и постигнати. Трябва обаче да запазим свободата а, на изразите, на изказванията. Когато е, че водим дискусия за авторски права, трябва да помислим и за търговските а, платформи, които не искат да плащат тези права, но така или иначе трябва да осигурим заплащането на, креатив... на, на творците. И е, доколкото всички знаят, е, естествено интернет е много добър инструмент за промоция, на информиране за новите създатели на различно креативно съдържание, но естествено то въжи също и за а, това, което се случи в миналото. Знаете, че а, тези проблеми не са нови. Нека да разгледаме дебати от двете страни. Що се отнася до изключенията, няма да влизам сега в детайли, трябва да имаме подробна дискусия. А, е нещо, за което обаче трябва да помислим, че трябва да имаме всъщност всъщност една обща дискусия за вътрешният пазар и как трябва да подсилим функционирането на този цифров единен пазар, когато говорим за пазар. Добре, някои казват пълна хармонизация, но да помислим. Реалността в отделните държави членки е различна. Има економическа реалност, има и а, и, правна реалност, просто понякога има различен тип търсене, различен тип електронни книжарници. Просто начина по който се функционира в различните държави ни подсказва, че не можем да искаме абсолютно хармонизирано законодателство. Ако погледнем авторските права в Испания, в Франция и така нататък, законите за тях, ще видите, че има големи разлики и ще бъде голямо предизвикателство да искаме такава хармонизация Чух коментарите по членове 11 и 13. Това ще са а, много щекотливи точки, но според мен то, а, член 13 е като цяло напълно съвместим с директивата за електронната търговия а, не, не сме променили нищо, това няма да се отрази на член 14, взима съвместимост с член 15, но разбира се, ако имате коментари, ще ги дискутирам с вас. А, относно въпроса на госпожа Ниблер, какво става а, с а, LinkedIn? относно новите типове публикации. Това мисля, че просто трябва да създадем нова категория а, притежатели на права. И а, също трябва тази нова категория да се включи в каталога за правата за възпроизвеждане на дадени публикации. Правото за възпроизвеждане на, а, даден, на дадена публикация вече съществува до някъде. Имаме а, вече директиви и те ще се приложат директно за а, публикациите. В нашия случай, например, за да, а, да разберем покритието на LinkedIn, а, ние трябва да разгледаме а, различните правила, които вече въжат, както и съдебните решения, които са издадени в това отношение. А, разбира се, смятам, че тук решенията на, на съда са вид разяснение на подобни случаи, но а, не смятам, че LinkedIn няма да бъде признат от съда. Благодаря. Колеги, много интересен дебат, да. Със сигурност ще се върнем пак на него. Терез, може ли съвсем накратко да обобщите, защото закъсняваме с половин час и имаме 82 страници доклад за гласуване? In fact, I will just thank everyone. Да, благодаря на всички, които взеха отношение по темата и очаквам с интерес следващите дискусии. И така, благодаря за краткото заключително изказване. Мери, преминаваме към О, а, а, за съжаление, аз а, не съм взела електронната си карта. Много, много съжалявам за осложненията, които създавам. Добре. Thank you. И така, колеги, можем ли да направим първо проверка, е, да тестваме системата, за да е, установим колко от членовете присъстват? И така, моля, тестваме системата. 21 е, плюс гласа на Мери или 20. 21. We have uh, 22. 22-ма, 23-ма. А, като че ли е, един в повече. А каква е тази цифра 17? Там пита председателката. 19-20, only 20. А, само 20 сме. 20 члена на комисията, които ще гласуват. Добре. И така. Започваме. С а, първия доклад гражданско-правни норми а, за роботиката. А, първо изменение за против, въздържали се, приема се. Компромис 2 е, за, против, въздържали се, приема се. 1-4-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. 189 са, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 211 за.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 Е, against. Против. Abstention. Въздържали се. Отхвърля се. Не, не, приема се, приема се. Извинете, приема се. Но можем да направим проверка с електронни карти. Гласуваме по изменение 6 на Комисията по транспорта. Тран 6. Yes, it's adopted. Приема се. Компромис 21. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 22. За, против, въздържали се, приема се. Тран 17. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 23. За, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 267. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 29 за. Против? Въздържали се? Приема се. Имко 11 за Бих искала да направим проверка с електронно гласуване по имко 11. Приема се. НВ 24 за против въздържали се от приема се Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 275 за. Против. Налага се проверка. Uh, да. А, госпожа Ханибал вече има електронна карта. Така, отхвърля се. 276 е, е, е заличено, е, оттеглено, така че изменение 277. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 с а, двете части. Първа част, кой е за? Приема се. Втора част. Извинете. По, А, така, първата част гласовете против все пак. И след това а, гласовете въздържали се. Добре, приема се втора част. За. Против въздържали се, е, трябва да направим проверка по втора част на компромис 33. Приема се. Сега преминаваме към 295. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. МВ 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 302 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 27. Имаме устно внесено изменение. Видях, е, че текстът е включен в компромисите, но а, се страхувам, че а, е, параграфа някакси а, е, е забравен. Така че по-устно внесено изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. 40 компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 323, кой е за? Изменение 323. 3, 4, 5, 6, 7, 8. check. Okay. Моля ви да направим проверка с електронни карти. It's rejected. Отхвърля се. Компромис 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 компромис за против, въздържали се, приема се. 43 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 338 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 45. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три, четири, шест, три, четири, седем. Идентични. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се. Проверка, моля, по 355. Rejected. Отхвърля се. 356. Кой е за? Против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 въздържали се. Проверка, моля. По 358. Отхвърля се. 361 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Триста и изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, въздържали се. Не е ясна картина, нека да направим проверка, моля. По 359 изменение. Adopted. Приема се. 362. Е, Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 364 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 300... Не, извинете. Сега преминаваме направо към устно внесено изменение едно. Текст в приложението, което би трябвало да бъде съгласувано с текста за Европейската агенция. Така че в случай, че се създаде една такава а, е, агенция, е, нещата действително да а, е, могат да а, се уредят. И така, кой е за това изменение? За, против, въздържали се, приема се. това е изменението, което следва за, против, въздържали се, приема се. И второто основнесно изменение, което би трябвало да така, промени съответно параграфа за отговорността за против въздържали се. Приема се 371 за против въздържали се. Налага се проверка. Thank you. 371. 371 приема се. 372 за против въздържали се е, приема се. 373 кой е за против въздържали се приема се. И сега Преминаваме към 375 кой е, и 376 едновременно. Кой е за, против, въздържали се? Струва ми се, че се прие. Но можем да направим проверка. По 375 и 376. Моля, гласувайте с електронни. Adopted. Приема се. Изменение 377. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 375. 78, извинявате, поправя се оратора. За, против. Въздържали се. Нека да проверим. Електронно 378. Изменение 378. Гласувайте. Adopted. Приема се. Изменение 379. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 380. За. Против. Въздържали се. Приема се. 381. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 382 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 383 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 384 за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 Въздържали се? Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 4 за против. Въздържали се. Приема се. Тран а, в а, съображенията за против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Ist gut. Okay. Reject. Отхвърля се. Изменение 5. Не. Пето и шесто за против въздържали се отхвърля се. Изменение 7 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение ИТРЕ Б за ИТРЕ Б за против Въздържали се? Нека да го проверим електронно. Rejected. Отхвърля се. Изменение 15 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за против. Нека да го проверим електронно. 16 изменение гласуваме, моля. Отхвърля се. Е изменение МВБ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВА за. Против. Въздържали се. Приема се. Измен... Изменение МПЛ 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се а, има устно изменение към изменение 22 да се каже вместо think to be trained. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, приема се. Нека да го проверим. Проверяваме 23-то изменение. Мисля, че се приема. Приема се, да. Изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Нека да го проверим. Проверяваме 25-то изменение. Гласувайте електронно. Това е по точка от преамбюла Е. Изменение 25. 25. В сиво пише, а, отпада ако компромис 52 е прият, тъй като компромис 52 не е прият, следователно ще трябва да гласуваме всички тези изменения. Сега гласуваме изменение 25. Проверяваме го електронно. Приема се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 29-то, моля, гласуваме 29-то изменение. Отхвърля се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. 31 гласуваме, моля. Отхвърля се. 33 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ампъл 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за. Против.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 въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Изменение 50 гласуваме. Fifty. 50-то. 50-то изменение гласуваме. И на господин Буда изменението. I, I think uh, uh, it's rejected. Отхвърля се. But the last sentence. The last sentence. But... Uh, Смятам, че приехме компромис 50. Компромис 15, извинявайте. Отхвърля се. Отхвърля се. Това изменение. Добре. Изменение 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. Компромис 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 65 за. Против въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, бих. Нека да го проверим. 66. Гласуваме 66-то изменение. One vote missing. Липсва един глас. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 67. Изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 56. За против, въздържали се, приема се. МПЛ 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 57 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 75-то изменение гласуваме. Отхвърля се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77 отпада, казва председателката. 78 81 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 82 за. Извинявайте, поправя се председателката. 75-то не беше прието, така че трябва да гласуваме 77-мо изменение. 77-мо изменение за. против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 го гласувахме. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Нека да го гласуваме. Проверяваме 82. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, МВ2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 59 за против, въздържали се, приема се. МВК за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Гласуваме 94-то изменение. Отхвърля се. На 93 е прието.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Добре, нека да гласувам електронно Тран Б. Отхвърля се и цялата, е, е, целият текст. Гласовете електронно. Adopted. Приема се. Няма да се самопоздравявам, но просто искам да благодаря на всички хора, които направиха а, приемането възможно. Благодаря. So, we, we go to the next, uh... И така, преминаваме към следващата точка в рамките на гласуването. Става дума за правила за безопасност и стандартите за пътническите кораби. Жоел Бержерон е докладчик. Имаме да гласуваме само по изменение две. Кой е за? И така, проекто становище, правила за безопасност и стандарти за корабите пътническите. А, изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега по цялото становище, моля, гласувайте с електронни карти. Един глас липсва все още. Приема се. Поздравления за докладчика. За Жоел Бержерон. И сега преминаваме към доклада на господин Буда. Координиране на някои разпоредби, установени в закони и така нататък. Е, аудиовизуални медийни услуги. Е, изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре. Липсва ни един глас. Някой от вас не е гласувал. Да, господин Маринов всъщност вече е напознал. Отхвърля се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 104 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но нека да направим проверка. По 108 изменение. Rejected. Отхвърли. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромиса, против, Въздържали се. Приема се. Проверка. Добре. Можете. That means that it is rejected. rejected. Отхвърля се. Тринайсти компромис за против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Не, направихме грешка. Да. Гласувахме по компромис 13, но преди това трябваше да гласуваме по изменение 113. Така че се връщаме на изменение 113. Кой е за? Това е изменението преди компромис 13. 113. За, против. Отхвърля се. А сега преминаваме към изменение 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 119 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14А. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение 122. Кой е за? Против? Въздържали се, приема. Отхвърля се, извинете. 123. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15а за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против. Налага се да направим проверка по 140. Rejected. Отхвърля се. Компромис 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. Не, е, тук не можем да се споразумеем. <laughs> Картината не беше съвсем ясна проверка по 145. Вие сте прави. Добре, признавам. Да.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 И така повтарям. Едно, 5 1 Повтаряме е, електронното гласуване. Отхвърля се. 152. За, против, въздържали се. Приема се. 153. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърли. Проверка. 158. Проверяваме изменение 158. Отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 16б. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 164 е, за, против,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 Приема се. 180 за, против, въздържали се, приема с... Отхвърля се, извинете. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 и 183 се гласуват заедно. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. 184 отпада необходимостта да се гласува 185 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16D за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, при, приема се. Компромис 16 е за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, проверка. Adopted. Приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 F за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. И така, компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 206 изменение за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против. Бих казала, че се приема. Да видим и въздържалите се. Искате проверка? Добре. 206. Rejected. Rejected. Отхвърлен. Компромис 18. За, против, въздържали се, приема се. 211. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 212. За, против, въздържали се, приема се. 213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 да, за, против, въздържали се, отхвърля се 57 за, против, въздържали се, приема се 58 за, против, въздържали се, приема се 61. Amendment 61, Radev. we've adopted go to 62. Ah. Deletion, so it must fall. It must fall. Okay, so we are now where? 62. 60... Извинете, всъщност е, гласуваме 62-ро изменение. За, против, въздържали се проверка. Rejected. Отхвърля се. Компромис 7. За,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 против, въздържали се, проверка по изменение 81. Приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото изменение с гласуваните вече изменения. По цялото становище, извинете. И така, край на гласуването, приема се. Поздравяваме господин Буда, който е нашия докладчик. Сега стигаме до последното гласуване. А именно проектостановището с... за превенция за използването на финансовите системи и за целите на прането на пари и за терористично финансиране. Така, изменение 6 за против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се 44 за, против, въздържали се, приема се 45 за. 44-то, ще го проверим електронно, моля гласувайте. Адопти. Приема се. 50 за, против. М -м, трябва да го проверим. Не видях никакви ръце. Не, 45-то проверяваме.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 Ако то се приеме... А, в такъв случай изменение 8, казва председателката. А, за, против, въздържали се, приема се. А сега 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50, ако 59 изменение за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. 59.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 против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против. 66-то. Гласуваме изменение 66. Гледам господин Буда, затова го повтарям. Да, 66-то за, против, въздържали се, приема се. А, и 76 за, против, въздържали се, приемат се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверяваме електронно. 69. Adopted. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. И 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75-то. 73-то и 74-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за против, въздържали се, приема се. 84 за против, въздържали се, приема се. 86, не, 88 за против, въздържали се, приема се. Госпожа Греда от името на докладчика Сианка Сянка Дюран, нека да кажа, че ние не приемаме устното изменение към 89-то. Добре, в такъв случай ще гласуваме 89-то без устното изменение. Добре, кой е за 89-то без устното изменение? Без устното изменение. За? Против? Въздържали се. Приема се. 90-то. Не, не. 11-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против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 Край на гласуването. Приема се. Поздравления. И сега последното гласуване. А, именно инфо, на разпространяване, обявяване на някоя информация от различни предприятия. Има гласуване, но преди това ще имаме презентация от правната служба. Съжалявам, трябва да напусна, обаче господин Кавада ще ме замести. А, трябва да отида на друго заседание. Господин, господин Кавада ще поеме председателското място. Аз бях доста изчерпана след това гласуване, така или иначе. Благодаря. Уважаеми колеги, сега продължаваме с точка 25. Давам думата на правната служба. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще представя правното становище. Разбира се, ако вие и членовете на комисията Юри имате въпроси, оставам на ваше разположение. Първо искам да подчертая, че според а, а, съдебната практика на съда а, изборът на правно основание е нещо съвсем нормално. Също така, по а, изборът на правно основание, той трябва да се базира на обективни фактори, които да са свързани с правната практика, например целта и съдържанието на мерките. Това е класически подход на съда. Що се отнася до предложението а, за а, дирек... изменение на директивата 2013-34, искам да напомня съображение 12 от това предложение, където ясно се казва а, каква е целта от предложената директива, а именно да се подсили прозрачността и а, а, общественото познание относно корпоративните а, данъци, като се адаптира към съществуващата правна рамка. Член 50 от ДФС а, дава правното основание за приемане на подобна законодателна процедура а, за директивите, които а, засягат свободата на установяване спрямо дадена дейност. Член 50, параграф 2 съдържа, от същия договор съдържа неизчерпателен списък от а, обектите, за които се прилага това правно, правно основание. За настоящата цел а, ние считаме, че, параграф, че член 52 по точка Г от ДФС всъщност е основният. Голям брой на а, директиви в това отношение са били приети възоснова на 51, а, за да се защитят интересите на членовете и други, където има такива клаузи за неразпространение и други, свързани с обществено обявяване. В, с подобна цел, подобна тази предложена директива, има за цел да се позволи обществено разглеждане на корпоративните данъци, които са свързани с мултинационални компании и дейностите им които са свързани с годишните приходи и са публикувани в годишния доклад. Предложението смята, че съществува връзка между прозрачността и познанието за обществеността защото трябва да се а, сложат някакви а, предпазни мерки, пак по член 52.г. Това предполага, че понятието членове и други се а, включва всъщност обществеността в най-широк смисъл и по-специално договорните и преддоговорните отношения с компанията и засяга директно бизнеса. И а, според а, настоящата съдебна практика, понятието други не се ограничава само до лица, които са в директна а, договорна или преддоговорна връзка с компанията като кредитори, но също така се включва а, и се разширява интералия към а, други конкуренти и компании, а и също така към обществеността. Предложението оперира възоснова на презумцията, че оповестяването на информацията за корпоративните данъци всъщност защитават обществените интереси. Трябва да напомним, че обществеността всъщност е ползвателя от това фирмите да си плащат а, респективно данъците и да се избегне прехвърляне на печалбата им. И за тази цел съществуват обществени политики защото тези данъци отиват за обществени политики, които обикновено се финансират от такива а, печалби. Освен това, в а, информацията за корпоративните данъци в всяка една държава членка подлежи на закони, както и на съответен обществен дебат. И а, могат и трябва да могат да се съпоставят данъчните а, стойности в различните държави. А защитата на обществените интереси се полага по член 52.г. И за заключение можем да кажем, че координиран, съгласно съществуващата правна рамка за компаниите и техните филиали за спазване на а, прозрачност при предоставяне на а, данъчна информация, а, тези дейности трябва да отговарят на член 50 от ДФС. И няма друго специфично правно основание, освен член 51 по договора. И цялата система, хармонизирана система на вътрешния пазар, обосноваваща се на членове 114 и 115 от договора за функциониране на Европейския съюз, и е всъщност допълнителна към другото приложимо правно основание, което не се прилага тук. А, а достъпността на член 51 е правното основание, което изключва член 114 и 115. Именно за това правната служба стигна до заключението, че член 50 параграф 1 е а, адекватното правно основание. Благодаря. Благодаря за вашето становище, което беше изключително ясно. Давам думата на представителя на комисията, след това на представител на съвета. Първо комисията. Much, Благодаря, господин председател. Комисията е, приветства становището на е, правната служба на Европейския парламент. Не е изненада е, това, че е, е, се внасят и е, така възражения, но става дума за насърчаване на общественото разгласяване. Целта е защита на данъчната среда в държавите членки. Приемат се подобни разпоредби на основата на член 51. В миналото има такива случаи. Във връзка с някои от промишлен промишлените сектори в рамките на минодобивното дело. Така че като правно основание 50 е е, А никога не е било поставено под въпрос. Става дума за въпроси, свързани с прозрачността относно финансовите правила така че в този смисъл ние напълно подкрепяме мнението на правната служба на Европейския парламент. Благодаря. Представител на съвета желая ли да вземе думата? Председателството отбелязва становището на правната служба на е, Европейския парламент. Ние ще се допитаме отново до държавите членки. Е, правното становище на вашата правна служба и на нашата правна служба е, се разминават в някои основни точки. Комисията също ще има възможност да се произнесе по това становище съвет. се Благодаря. Що се отнася до мен, аз ще представлявам... А всъщност госпожа Регнер. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Аз имам само един кратък въпрос към председателството, а именно с какво темпо ще бъде изпълнена тази задача. Аз бих искала да попитам какъв е графика в тази връзка. Благодаря. The Council um, and the Maltese Presidency will deal with this dossier. Да, съветът ще трябва да се произнесе по това досие. Ще изчакаме и становищата на Екон и Юри. Междувременно ще провеждаме работни заседания, така че след като получим и становищата на държавите членки, ще можем вече да финализираме работата по вашия доклад. Господин Звевка. Dziękuję bardzo, panie e, przewodniczący. Благодаря, господин председател. Изправени сме пред ситуацията, която е много опасна – и изобщо не е добра за парламентарната практика. Установяваме разлики по отношение на правното основание между парламента и съвета и аз мисля, че това отразява участието на тези институции в законодателния процес. Европейския парламент всъщност трябва да върви в следната посока – да започне спор и този спор е, по него да бъде сезиран е, Европейския съд в Люксембург. Това е което мога да кажа по въпроса. Става дума за спор за компетентност или по-скоро тези спорове за компетентност, тъй като са повече, водят до куриозни ситуации, както в настоящия случай. Председателския съвет е назначил две комисии. Става дума за комисията Юри. Е, всъщност ние смятахме, че това е в наша изключителна компетентност и след това комисията ЕКОН. Аз имам не само много коментари по СИСИСИ, но и по служителите. Няма да обсъждаме сега това на заседанието на координаторите. Искам само да посоча, че най-вече по данъчни въпроси може да се говори тук, тъй като те са основната част от е, разпоредбите. Аргументът е, че е, всъщност данъчните въпроси представляват много голяма част, което налага включването на ЕКОН. Искам да посоча, че в бъдеще трябва да избягваме такива големи грешки. Имате ли други коментари, уважаеми колеги? А, добре, тогава аз ще направя коментар. Аз съм абсолютно съгласен с аргументите на правната служба и този аргумент беше потвърден от другите институции. Аз смятам, че комисията е направила много добър избор, който е съвсем коректен. Както беше посочено от правната служба, е, става ясно, че целта на предложението е, е да се засили прозрачността и е, контрола върху данъците и върху печалбите. Е, на някои предприятия. Целта е да се окоръжат е, те да поемат своята отговорност, като трябва да представят необходимата информация, свързана с е, данъка върху печалбата на територията, където те упражняват своята дейност. Аспект, е, данъчния аспект на предложението всъщност е вторичен, както вие посочихте, и ние не можем да оправдаем смяна на правното основание предвид е, законодателната процедура, която ще последва. По тази причина се цитира член 50 е, от договора за функциониране на Европейския съюз и това е доброто правно основание. Сега предлагам да се гласува кой е за това предложение. On va le faire électronique. Hein. On va passer au vote électronique peut-être. Може би е, да гласуваме електронно, тъй като това е по-лесно, за да нямаме объркване по този текст. Господин Звевка, господин председател, може ли конкретно да посочите по какво гласуваме, защото аз като че ли не съм съвсем наясно. Председателят гласуваме по запазване на член 50 като правно основание. Ще гласуваме електронно, ако искате. Начало на гласуването. Предлагаме електронно гласуване, защото е по-лесно. А ти не желаеш ли да гласуваш? Моля, моля, по-спокойно, казва председателят. Липсва един човек, е, но все пак е, край на гласуването, резултата го виждате на екрана. Никой не е против, един въздържал се, 10 за, така че се приема почти единодушно. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка за гласуване а всъщност следващата точка от дневния ред поправя се председателя. От този момент нататък заседанието ни е закрито, така че лицата, които не са оправомощени да присъстват, моля да напуснат залата. Два минути ви давам на разположение. Благодаря.